Добър ден на всички. To... Уважаеми колеги, нека да започнем тази сутрешното заседание. Представяне на допълнителна макрова, макрофинансова помощ на Украина – е първата точка. Да, преди това. Първо имаме приемане на дневния ред. Ако няма коментари по дневния ред, може да се смята за прият. Аз нямам съобщения като председател. Има ли някои, някакви бележки по протоколите? Няма. Ако няма, до края на заседанието те се смятат за прияти. И така, предоставяне допълнителна макрофинансова помощ на Украина. Изменение 27, Шафхаузер. За. Против. Въздържали се. Rejected. Rejected. Отхвърля се. Uh, 29. Изменение 29. Шафхаузер за. For... За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 30. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. След това изменение 32 на Шолц за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 33 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 34 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 3 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 4 4 за. Против. Въздържали се. Приема се. You want to do the block, vote for the... No, no, no, we won't, we won't. Let's go on. Не, не, не, мина. Продължаваме. 43. 43 за, против, въздържали се, отхвърля се. 44 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 5 за, против, въздържали се, приема се. 47. 47 за, против.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 И след това анблок от 16 до 19 за, против, въздържали се, отхвърлят се. Компромис 1 за, против, въздържали се, приема се. След това 22, 23 24. Заедно за, против, въздържали се, отхвърлят се. След това компромис 2 за, против, въздържали се, приема се. След това 4 че, за, против, въздържали се, отхвърля се. Кои? В началото 28 28 на Карвар. Може да го през господин Карвар за 28 за, против, въздържали се, отхвърля се. 31 на Шолц, за, против, въздържали се. Отново, отново, 31, 31, за, в началото на списъка, първата страница. 31, за, против, въздържали се, приема се. 35 прескочихме, за което се извинявам. Господин Карвар, 35 за. Против. 35 против. Отхвърля се. Въздържали се, отхвърля се. And now final. И сега окончателно гласуване по електронен път. Sorry, I have, I have problem with this plus. Okay. Прекратете гласуването. Приема се. Ако ми позволите, господин Галер иска да се извини за отсъствието си. Господин Валенса се е опитал да постигне компромис в Инта по проекто Декларацията на трите институции. Господин Галер следи случващото се. Той в момента е в ЮАР на официално посещение. Продължаваме. Next one. Продължаваме с препоръките на Норика Николай. Препоръки към съвета, комисията и СВД относно преговорите във връзка с всеобхватно споразумение между ЕС и Азербайджан. За да има последователност на позицията, искам да ви припомня, че работата ни по този доклад вървеше заедно с работата по доклада на господин Токеш за даване на съгласие по новото споразумение Европейски съюз Армения и съпътстващата революция, е, извинете, резолюция. Ще гласуваме по двете след доклада за Азербайджан. По този доклад председателят бе информиран, че са подадени 268 изменения. Голяма част от тези изменения са свързани с конфликта в Нагорни Карабах и голямата част от тези изменения са идентични езиково. Председатели трябва да ви припомни, че резолюцията за отношенията между Азербайджан и Европейския съюз и тази комисия не е мястото, където да обсъждаме всички аспекти на този конфликт. Председателят също приветства усилията да се постигне компромисна формулировка, която да бъде приемлива за двете страни. Така, посланието, което ще излезе от този доклад, е свързано с приоритетите ни по споразумението Европейски съюз с Азербайджан. И сега преминаваме към гласуване. 40-то изменение. За, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 5. Проверка. Проверка ли искате? Добре, проверка. По 40. 40 изменение. 40. Проверка. I close the vote. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Продължаваме компромис 5. За, против, въздържали се. Приема се. Компромис 6. За, против, въздържали се. Приема се.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 Нека да направим проверка. 107. За да сме сигурни. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис 16. За. 28 за, 33 против. Sorry.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 Сусно изменение. А, да. Сусно изменение е едно направо, да. За, против, държали се, приема се. И сега компромис 26. За, против, въздържали се, приема се. Компромис 27. За, против, въздържали се, приема се. Компромис 28. За, против, въздържали се, приема се. Компромис 29. За, против, въздържали се, приема се. Компромис 30. За, против, въздържали се, приема се. 259 на господин Шолц. За, против, въздържали се, приема се. Проверка. Шолц. 259. 259. <laughs> I close the vote. Край на гласуването. Приема се. 32 на 28. Бях права. И така продължаваме. Компромис 31. За, против, въздържали се, приема се. Компромис 32. За, против, въздържали се, приема се. Компромис 33 за, против, въздържали се, приема се. И стигаме до съображение. Компромис 2 за, против, въздържали се, приема се. 28, госпожа Николай. За, против, въздържали се. Не съм сигурна. Проверка. I close the vote. Прекратете гласуването. Приема се. 42. Компромис 3. За, против, въздържали се. Приема се. Това е оттеглено. 35. За, против, въздържали се. Моля да вдигате ръце. 35. За, против, въздържали се. Приема се приема се. Компромис 4. За, против, въздържали се, приема се. 39. За, против, въздържали се. Проверка по 39. 39. I close the vote. Край на гласуването. Отхвърля се с един глас. Продължаваме нататък. Едно, две, три заедно. Позовавания. За, против, въздържали се. Отхвърля се. Компромис едно. За, против, въздържали се. Приема се. Шест и седем заедно. За, против, въздържали се. Приемат се. Не съм сигурна. 8 и 9. За. Против. Въздържали се. Отхвърлят се. 10. За. Против. Въздържали се. Приема се. Госпожо Зовко, поздравление. 11. За. Против. Въздържали се. Проверка. Проверка по 11. Проверка. Край на гласуването. Приема се. Моля ви, вдигайте ръка. 12 и 13 заедно. 12 и 13 заедно. За. Против. Въздържали се. Проверка. 12 и 13 проверка. I close the vote. Край на гласуването. Отвърлят се. Така стигаме до 14, 15 и 16. 14, 15 и 16 за, против, въздържали се, приемат се. 17, 18 и 19. Не, всъщност трябва да ги гласуваме по-отделно. 17 за, против, въздържали се. Проверка. Проверка по 17. Моля, гласувайте. Не си вдигате ръцете. Край на гласуването. Приема се. 18. На госпожа Гомеш. За. Против. Въздържали се. Приема се. 19. За. Против. Въздържали се. Не е ясно. 19. Проверка. 19. Не вдигате ръце. Край на гласуването. Пием се. Благодаря, че вдигате ръце. 21. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 22. За. Против. Въздържали се. 21. Искате проверка? Добре, проверка. Назад се връщаме. 21. I will check. Yes, Проверка по 21 на господин Касталдо и господин Корал. 21. Прекратете гласуването. Невероятно. Ако не си вдигате ръцете, ще правим проверки през цялото време. 22 на Лопес. За. Против. Въздържали се. Приема се. 23. За против, въздържали се, приема се. 24. За, против, въздържали се. Проверка по 24. Край на гласуването. Отхвърля се. И сега стигаме до окончателното гласуване по целия текст, електронно гласуване. Край на гласуването. Приема се. Поздравления за Норика Николай. Преминаваме към това. Преминаваме към даване на съгласие по споразумение за всеобхватно и засилено партньорство между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки от една страна и Република Армения от друга страна. И така електронно гласуване. Край на гласуването. Приема се. Седма точка. Резолюция, придружаваща одобрението на споразумение за всеобхватно и засилено партньорство между Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия и техните държави членки от една страна и Република Армения от друга страна. 14. За. Против. Въздържали се, отхвърля се. 15. Не. Да. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 16. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 17. За. Против. Въздържали се. Проверка по 17. Не е ясно.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 Не. Пада. Компромис 10. За против въздържали се приема се. Компромис 11. Изменение 73. То отпадна. Компромис 11. За против въздържали се приема се. О, устно изменение 1. За против въздържали се приема се. Господин Шолт 90. За против въздържали се, отхвърля се. 93 за, против, въздържали се, отхвърля се. Проверка. Проверка ще направим, тъй като не вдигате ръце. Край на гласуването. Приема се.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 Нека да направим проверка. Край на гласуването. Приема се. Две. За. Против. Въздържали се. Проверка. Нека да проверим. Две. Край на гласуването. Отхвърля се. Три. За против, въздържали се, отхвърля се. 4 за и 5 заедно ли? 4 за, против, въздържали се, отхвърля се. You don't raise your hands. Не вдигате ръце. Добре, нека направим проверка. 4 и 5 заедно. 4 и 5. Край на гласуването. Отхвърля се. Невероятно. 6. За, против, въздържали се, отхвърля се. 7. Да, 7. За, против, въздържали се, отхвърля се. 7. Проверка. Добре. Проверка. Проверка по 7. Приема се или не се приема. Край на гласуването. Приема се. И така. И сега какво? Окончателно гласуване, електронно гласуване по проекто резолюцията. Прекратете гласуването. Приема се. С голямо мнозинство. Сега преминаваме към осма точка киберотбрана.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 120 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 11 за, против, въздържали се, приема се. 12 компромис за, против, въздържали се, приема се. И сега промотиваме към 138. Да, изменение 138 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 13. За, против, въздържали се. Приема се. И сега преминаваме към 151 изменение. За, против, въздържали се, приема се. 154. За, против, въздържали се, отхвърля се. 155. За, против,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 Да, приема се. 165 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 166 за, против, въздържали се. Отхвърля се. Добре, ще направим електронна проверка по 166 изменение. Край на гласуването, да, приема се.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 192 за, против, въздържали се, приема се. 193 за, против, въздържали се, отхвърля се. Искате да проверим ли? 100 Да, приемаме 192, 193 отпада и 194 отпада, така че гласуваме по-отделно 196. Първа част. Първа част на 196 за, против, въздържали се, отхвърля се. Първа част на 196. Гласуваме електронно.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 против, въздържали се, приема се. Компромис 22 за, против, въздържали се, приема се. Сега преминаваме към 234 за, против, въздържали се, отхвърля се. 235 за, против, въздържали се, отхвърля се. 236 за, против, въздържали се, отхвърля се. 237 за, против, въздържали се, отхвърля се. 238 за,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 на фито, изменението на фито, нека гласуваме електронно. I cannot, I cannot uh, see. Uh, I the vote. Край на гласуването. Приема се. Благодаря ви. 271 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 26 за, против, въздържали се, приема се. Сега 277 за, против, въздържали се, приема се. 278 за, против, въздържали се, приема се 279 за, против, въздържали се. Мисля, че се отхвърля. Правим електронна проверка. Uh, Край на гласуването. Приема се. Моля ви, вдигайте ръцете си. 280 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 27 за, против, въздържали се. Искате проверка ли? По 280. Добре. Електронна проверка по 280. There are five, five members who hasn't voted yet. Петима от членовете не са гласували. Добре, край на гласуването. Приема се. Да, както и предполагах. Компромис 27 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 28 за, против, въздържали се, приема се. 295 за, против, въздържали се, приема се. Устно изменение 2 за, против, въздържали се, Отхвърля се. Устно изменение 3. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 29. За. Против. Въздържали се. Приема се. 305. За. Против. Въздържали се. Приема се. 306. За. Против. Въздържали се. Приема се. 307 за, против, въздържали се, отхвърля се. 308 за, против, въздържали се. Нека, нека направим електронна проверка по 308. Край на гласуването приема се. Някои от вас не гласувате. Така, сега преминаваме към 310. 310. За, против, въздържали се? Не. Да, 310 трябва да направим проверка. 309 отпада, сега гласуваме 310. 1-0. I close the vote. Yeah. Край на гласуването. Отхвърля се. 311 за, против, въздържали се, отхвърля се. 312 за, против, въздържали се. Не е ясно. 312 електронна проверка. It's rejected. I close the vote. Край на гласуването. Да, отхвърля се. 313 за, против, въздържали се, приема се. 314 за, против, въздържали се, приема се. 315 за, против, въздържали се, приема се. 316 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 30 за, против, въздържали се, приема съм. 325 изменение. Гласуваме в блок. До 332. От 325 до 332. Добре, не сте съгласни, няма да ги гласуваме в блок, тогава по-отделно. 325 за, против, въздържали се, приема се. 326 за, против, въздържали се, приема се. 327 за, против, въздържали се, приема се. 328 за, против, въздържали се, приема се. 329 за, против, въздържали се, приема се. 330 за, против, въздържали се, приема се.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 False if adopted. Yeah, but that's the shuffle one. This, this shuffle. Okay, now 56, please. 56-то сега. Гласуваме 56-то за, против, въздържали се. Нека проверим. 56-то. 56. I close the vote. Край на гласуването. Приема се. 57 за, против, въздържали се.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 против, въздържали се, приема се. 65 то 65-то за, против, въздържали се, приема се. 66-то за, против, въздържали се, приема се. 67-то за, против, въздържали се, приема се. 68-то. По... Така, правим електронна проверка по 67-то. 67-то.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 Against. Abstentions adopted. Изменение приема се. Преминаваме сега към едно. За, против, въздържали се. Приема се. Две. За, против, въздържали се. Приема се. Номер три За, против, въздържали се. Приема се. Номер 4. За, против, въздържали се. Приема се. Номер пет За, против, въздържали се, приема се. Номер 6 за, про... за, против, въздържали се, приема се. Сега гласуваме окончателно целия а, доклад с измененията, електронно гласуване. I close the vote. Край на гласуването. Now we go to change. Okay. Сега преминаваме към точка 9 от дневния ред. Господин Кузо. Благодаря, госпожо председател. Е, е, от кое ние ще представим доклад за младсинствата. Okay. Uh, uh, you mean? we, we said it. No, no, we said it.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 We had changed on the panel. Uh, now uh, we come to EU-NATO Сега преминаваме към отношенията между Европейския съюз и НАТО. Докладчикът е господин Пашко. И пристъпваме към гласуване. Компромис 5. За, против, въздържали се, приема се. 115 за, против, въздържали се, отхвърля се. 116 за, против, въздържали се, отхвърля се. 117 и 118 за, против, въздържали се, отхвърля се. 119 за, против, въздържали се, отхвърля се. 120 за, против, въздържали се, отхвърля се. Правим електронна проверка по 120. I close the vote. На гласуването. Приема се. Ако не си е, вдигате ръката, всеки път трябва да правим електронна проверка. 121 за. Против, въздържали се, приема се. Компромис 6 за, против, въздържали се, приема се. Преминаваме към 133. Али от Мари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 152 за, против, въздържали се, отхвърля се, 153 за, против, въздържали се, отхвърля се, 154 за, против, въздържали се, приема се, 155 за, за, против, въздържали се, отхвърля се, 156 за, против, въздържали се, приема се. 156 проверяваме. I close the vote. Край на гласуването. Отхвърля се. 157 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 158 за, против, въздържали се. Приема се.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 supposed to be? <laughs> I forgot. I close the vote. На гласуването. Отхвърля се. Компромис 9. За, против, въздържали се. Приема се. 172 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 173 за, против, въздържали се. Приема се. Компромис 10. За, против, въздържали се. Приема се.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 I close the vote. Край на гласуването. Да, виждате ли? Отхвърля се, да. Жалост обаче, да, се отхвърля. Права бях. 199. За, против, възражали се. Да, отново ще направим проверка по 199. Като не вдигате ръце, ще трябва да правим електронна проверка. I think it's adopted. Мисля, че се приема. Край на гласуването. Да, приема се. Компромис 12 за, против, въздържали се. Приема се. 216 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 217 за, против, въздържали се. Приема се. 218 за. Проверка какво? 217. Добре проверка на 217. Why don't you vote? То ме гласувате. Липсвате. Някои липсват. Да, край на гласуването. Приема се. 218. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 219 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 13 за. Против. Въздържали се. Приема се. 228 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 229 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 230 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 231 и 232 за против, въздържали се, приема се. Нека проверим. 231 и 232 не беше ясно с дигане на ръце. We missed two of you. <laughs> okay, I close the vote. Someone does vote. на гласуването. Да, отхвърля се.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 против. Още веднъж. 247. За. Против. Въздържали се. Айде да направим проверка по 247. I close the vote. Край на гласуването. It's rejected. Да, отхвърля съм. Шафхаузер, Шафхаузер 248 за, против, въздържали се. Отхвърля се 249 за, против, въздържали се. Отхвърля се 250 за, против, въздържали се. Отхвърля се 250, да. Искате проверка по 250, добре. slow. Close the, I close the vote. Край на гласуването. If you don't, it's adopted. Приема се. 251. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 252 е оттеглено. Няма да гласуваме изменението по Маниеско. 253 сега гласуваме. За. Против. Въздържали се. Приема се. Кефалогианис. Компромис 15. Да. За. Против. Въздържали се. Приема се. 261 и 262 за, против, въздържали се. Отхвърля се компромис 16 за, против, въздържали се. Приема се 270 за, против, против, въздържали се. Отхвърля се. Сега 271, 273 за, против, въздържали се. Отхвърля се 7, 272 за, против, въздържали се. Отхвърля се 274 за, против, 274 гласуваме за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 275 за. Против. Въздържали се. 275 на Касталдо. Нека да направим електронна проверка. 275. I close, I close the vote. Край на гласуването. Отхвърля се. 276. 276 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 277 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 278 се отхвърля. Е отеглено. 279 също е отеглено. Гласуваме 280. За. Искате проверка? Искате, кое искате да проверим? 277. Добре, айде проверяваме 277. I don't know. I close the vote. Край на гласуването. Благодаря. Така, 280 за, против, въздържали се, отхвърля се. 281 за, против, въздържали се, Приема се. Компромис 17 за. Против. Въздържали се. Приема се. 286 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 287 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 18 за. Против. Въздържали се. Приема се. Сега преминаваме към устно изменение или... Преминаваме към всъщност към 298 на Шафхаузер. За, против, въздържали се, отхвърля се. 299 за, против, въздържали се, приема се. 300 се оттегля. 301 гласуваме за, против, въздържали се, отхвърля се. Сега, 302, 303, 304, 305 за, против, въздържали се, приема се.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 356 електронна проверка. Трима липсват, трима не гласуват. Uh, okay, I close the vote. Adopted. 357, 4, against, abstention. 50 за, против, въздържали се, Отвърли се. 358 за, против, въздържали се, отвърли се. 359 за, против,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 на Вистисен, да сме сигурни, това е заместник председателя все пак. Трима липсват. Прекратете. Ето да. Двама липсват. Отхвърля се, но 56-то за против въздържали се. Отхвърля се 57-мо за против въздържали се. Отхвърля се 58 за против въздържали се, отхвърля се, 59 то за, против, въздържали се, отхвърля се. Желаете ли да проверим 59-то проверка по електронен път? Започнете гласуването. Приема се. Петима липсват. Пет, пет гласа не са подаденика. Някой не желая да гласува. Прекратете гласуването. Приема се. 60-то. За, против, въздържали се. Приема се. 61-во за, против, за, против, въздържали се, отхвърля се. 62 за, против, въздържали се, отхвърля се. Четвърто компромисно за, против, въздържали се, приема се. И сега 79-то за, против, въздържали се, приема се. 80-то за, против, въздържали се, отхвърля се. 81 за, против, въздържали се, отхвърля се. 82 за, против, Въздържали се. Приема се. 83-то. Или 84-то, извинете, за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 85-то за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 86-то за. Против. Въздържали се. Господин Фрой, да проверим ли? Никой не си вдига ръката. има не са гласували нарочно. Прекратете гласуването. Приема се. 87 за, против, въздържали се, приема се. 88 за, против, въздържали се, приема се. 89-то, против, въздържали се, отхвърля се. 90-то, за, против, въздържали се. Приема се май. 91-во за, против, въздържали се, приема се. 92-ро за, против, въздържали се, отхвърля се. 93-то за, 93-то, против, Сдържали се, приема се, мисля. 94-то, да проверим 93-то. Проверяваме. Прекратете. Отхвърля се. 94-то за, против, сдържали се, отхвърля се. 95-то за, против, въздържали се. Приема се 96 за, против, въздържали се. Приема се 97 за, против, въздържали се. Отхвърля се. Да проверим. Пощинаро 97. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 98 за, против, въздържали се. Приема се. Проверка. Да проверим 98. Прекратете гласуването. Отхвърля се.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 Прекратете гласуването. Приема се. А останалите падат. Седмо и осмо. И значи целият текст с изменения и допълнения. We, I don't know, we miss uh, some people. Липсват хора. Лип... Пет гласа липсват. Прекратете гласуването. Приема се. Поздравление на господин Пашко. По-нататък. Десета точка от дневния ред. Докладът Георенс. А, да пристъпим веднага към следващи стъпки с оглед на изготвянето на външна стратегия на е срещу раните и принудителните бракове.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 трудно тук да се работи. Вие фактически не броите гласовете, правите го с такава светна, светкавична скорост, а, гледате колко ръце били вдигнати, да, малко повече уважение все пак се гласува. Как да провери човек всъщност? Възоснова на, на листата за гласуване. Това ли го наричате демокрация? Навсякъде по, по света се, се прави, знаете, по един нормален начин, не че хората си плащат, за да можем ние да дигаме, да сваляме ръка. Какво е това гласуване? Просто изчитате със светкавич скоро човек изобщо не може да разбере какво става. Това е пародия. И просто според мен не може да се продължава по този начин. Благодаря ви, колега. Знаете, че компромисите са изготвени, всичко вече е съгласувано, компромисните е, изменения са, са, са на практика приети. Ораторът Вижте, всеки глас има своето значение. Как може, казва ам, членът на комисията. Вижте, аз следвам процедурата, казва председателката. Да, да продължим. 196-то изменение за, против, въздържали се, приема се. Сега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 222 за, против, въздържали се. Приема се. Така, 227 за, против, въздържали се. Мисля, че се отхвърля, но нека да проверим. Започнете гласуването по 227. Yes, 227. Uh, we miss some of you. Пак липсват гласове, извинявайте. Три гласа не са пуснати нататък. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 226 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 225 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 228 за, против, въздържали се. Приема се. 229 за, против, въздържали се. 229 да проверим по електронен път, да сме сигурни. Прекратете 48 гласа за, приема се единодушно, 231 за, против, въздържали се, приема се. ФЕМ, жените 19 за, против, въздържали се, Приема се. 24-та от комисията за жените е недопустимо и нататък са недопустими. I can go ahead, okay, if nobody asks, okay. Let's go on to... Така, следователно стигаме до преамбюла А, компромисно 18-то. За, против. Въздържали се. Приема се. И така стигаме до 24-то. За, против, въздържали се, приема се. 25-то за, против, въздържали се, приема се. 26-то за, против, въздържали се, приема се. 26-то проверка. I close the vote. One <laughs> was missing. Един, един вод липсва, така или че отвърля се. 28 за. Против. 28 за. Против. Въздържали се, отвърля се. Компромисно 9. Проверка. Добре ми, вдигайте ръка. 28 проверка. I close the vote. Прекратете гласуването. Приема се. 19-то компромисно за, против, въздържали се, приема се. 20-то за, против, въздържали се, приема се. 21-то за, против, въздържали се, приема се. 22-то за, против, въздържали се, приема се. 23-то компромисно за, против, въздържали се, приема се. И 24-то за. Okay, we know now. Compromise worse than him. <laughs> Compromise. 24-то компромисно за, против, въздържали се, приема се. 24-то. Какъв е проблемът? 24-то компромисно изменение за против, въздържали се, приема се. И сега 25-то. Точка от преамбюла Г. За, против, въздържали се, приема се. И изменение 86-то. За, против, въздържали се, приема се. Компромис на 26-то. За, против, въздържали се, приема се. 89-то за, против, въздържали се, приема се. 92-ро е, за, против, въздържали се, приема се. Е, жените О, за, против, въздържали се, приема се. Те, за, против, въздържали се, приема се. Y от жените за, против, въздържали се, приема се. била.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 Проверка на шесто. Приема се. Прекратете гласуването. Да, приема се. Седмо. За, против, въздържали се, приема се. Дес, е, осмо. За, против, въздържали се, приема се. Девето. За, против, въздържали се. Приема се 12 за, против, въздържали се. Приема се. Електронно гласуване, текста в цялост с изменения и допълнения. Два гласа липсват все още. Прекратете гласуването. Приема се. 11 точка от дневния ред. Нарушаване на правата на кореното население по света, включително заграбване на земя. Е, веднага пристъпваме към вота. Моля да внимавате. Много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 115 за, против, въздържали се, приема се. 116 за, против, въздържали се, приема се. 100... Проверка на 116 внесено от зели ли други. Три вота липса, 3 гласа, моля. Кой не желая да гласува днес? Прекратете гласуването. Приема се. 117 Бухнер за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 8 за, против, въздържали се, приема се. По-нататък компромисно 8 се прие, 11 се прие, Стигаме до 130 изменения за против въздържали се, приема се. С компромисно 12 за против въздържали се, приема се. 136 за против въздържали се, приема се. 137. Okay. Проверка на 136. Rejected. Отхвърля се. Пак четирима не желая да гласуват, очевидно. Прекратете гласуването и се отхвърля. 137. За, против, въздържали се, отхвърля се. Проверка. 137. Проверка. Ми не е лесно. Прекратете гласуването. Приема се. 139 пада и 38 падат. 13 компромисно за, против въздържали се. Приема се 14 за, против въздържали се. Приема се. 144 за, против въздържали се. Приема се 145 за, против въздържали се. Проверка на 145. Май се отхвърля. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Нататък 146 за. 146 Против. Въздържали се. Отхвърля се. 147 Не, 148 за. Против. Въздържали се. Приема се. 149 за. Против. Въздържали се. Приема се. 150 не се гласува. 15-то компромисно за против въздържали се приема се. 16-то. Какво да проверяваме? Какво искате да проверявате? 6... Не. Не, 15-то компромисно. Сега стигаме до 16-то компромисно. За против въздържали се приема се. 160-то за против въздържали се приема се. 161-во за против въздържали се приема се. 162-ро за против въздържали се, приема се. 17 компромисно за, против, въздържали се, приема се. 168 разделно. Първа част 168 за, против, въздържали се. Отхвърля се. 168 втора част за, против, въздържали се. Май това се отхвърля. Отхвърля се. 170 за, против, въздържали се. Приема се. 171. Отхвърля се. Да проверим 171. Седем гласа липсват. Шест липсват. Не желаете да гласувате? Добре. Отхвърля се. 172. За, против, въздържали се. Приема се. 173. За, против, въздържали се. Приема се. Сега се приема и излиза според... Да проверим 173-то. 6 гласа липсват. Така, прекратете гласуването. Благодаря. Компромис 18-то. За, против, въздържали се, приема се. 19-то. За, против, въздържали се, приема се. 182 за, против, въздържали се, приема се. 183 за, против, въздържали се, приема се. 20 компромисно за, против, въздържали се, приема се. 186 за, против, въздържали се, приема се. 187 за, против, въздържали се, приема се. 21 компромисно за, против, въздържали се, приема се. 192 за, против, въздържали се, приема се. 194 за, против, въздържали се, приема се. 196 за, против, въздържали се, приема се. 197 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 22 за, против, въздържали се, приема се. 203 за, против, въздържали се, отхвърля се. 205 проверяваме 203 Прекратете. Отхвърля се. 205 за, против, 205 против, въздържали се, отхвърля се. Компромис на 23 за, моля, желайте да проверим. 205 проверяваме, 205 Старая се какво да правя. Така, три, три гласа, но можем да прекратим. Приема се. Браво. 23-то компромисно за, против, въздържали се, приема се. 211-то за, против, въздържали се, отхвърля се. Вижте, айде да повторим, ако искате. 211, които са за, против, въздържали се. Еми, отхвърля се. Но ако искате да проверим, сега ще видим. Да видим, добре, 211. Гласувате по електронен път. Пет гласа липсват, четири гласа липсват. А, ня, добре, няма, няма нищо, прекратете гласуването. Приема се. Вижте, ама на, на око не излиза така. В залата не се вижда това. Ей, просто да бъдем коректни. 212 против. Въздържали се. Приема се. Господин Бухнер, Приехме го. Защо да проверяваме? 212. Добре, 212 проверка. Прекратете. И отхвърля се. 213 за, против, въздържали се, проверка. Съжалявам. Не е ясно. Ето пак, 5 гласа липсват, 213. Прекратете гласуването. Приема се. 214, 214 за, против, въздържали се Отхвърля се. Вижте, от тук аз виждам, че се отхвърля. Не, не, не, не вдигате ясно ръка, седите с кръстени ръце, какво да правя? Проверяваме 214-то, що ми искате, ще проверим време колкото искате има. Така. Пет гласа липсват. Отново прекратете гласуването. Отхвърля се. Но трябва да имате предвид, че петима не гласуват. Непрекъснато. 24-то. За, против, въздържали се. Приема се. 218 за, против, въздържали се, приема се. 219 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 25 то за, против, въздържали се, приема се. 221 за, против, въздържали се, приема се. 26 За, против, въздържали се, приема се. 11 За, против, въздържали се. Проверка на 11 И налага се, явно. По отново петима не гласуват. Прекратете гласуването. Просто. Извинявайте. 27 компромисно. За, против, въздържали се. Приема се. 17 разделно. Първа част за, против, въздържали се. Приема се. Втора част за, против, въздържали се. Приема се. Мислите ли? Първата част е ясна, втората част на 17. Против, въздържали се, отхвърля се. 28. Компромисно. Да проверим втората част от 17. Добре. I close the vote. Прекратете гласуването. Отхвърля се, отхвърля се. Компромисно 28 за, против, въздържали се, приема се. 25 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 29 за, против, въздържали се, приема се. 31 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно 30 за, против, въздържали се, приема се. 31 за, против, въздържали се, приема се. 41 за, против, въздържали се, Отхвали се. Всеки гласува по съвест. Пише тук. 42. 41. Искате проверка? Добре. Кажете проверка, ще проверим. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 42 за, против въздържали се. Отхвърля се. 43 за, против, въздържали се. 43-то да проверим. I close the vote. Thank you. Прекратете гласуването. Приема се. 44-то за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 45-то за. Против. Въздържали се. Да проверим. Те е, по-равно изглеждат гласовете. 45-то да проверим. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Компромис от 32 за против въздържали се. Отхвърля се. 48 за против въздържали се. Отхвърля се. 49 не, 51 за против въздържали се. Приема се. 52 за против въздържали се. Приема се. 33-то компромисно се приема, 34-то компромисно се приема, 54-то за, против, въздържали се. Приема се 35-то за, против, въздържали се. Приема се 57-то за, против, въздържали се. Отхвърля се. 58 за, против, въздържали се, приема се. По-нататък, за, против, въздържали се. Отвърля се. Против, въздържали се. Не съм сигурна. 61-во. Да проверим 61-во. Close the vote. гласуването. Отхвърля се. 62 за, против, въздържали се, приема се. 64 за, против, въздържали се, приема се. 63 Проверка на 64-то. We close the vote. Adopted. Приема се. 64-то е, се приема, 63-то пада, компромисно 36-то за, против, въздържали се, отхвърля се. 71-во. Не, не, приема, приема, приема се, извинявайте. Компромисът се приема, 71-во. За, против, въздържали се, приема се, 72-ро, за, против, въздържали се, приема се, 73-то, за, против, въздържали се, Ха. Трябва да проверим 73-то. Трима липсват. Прекратете. Приема се. 74-то за... Не, 75-то. 75-то пада също 76-то. 76 за, против, въздържали се, приема се. 77 за, против, въздържали се, приема се. 78 за, против, въздържали се, приема се. 79 за, против, въздържали се. 79 Отхвърля се, казвате. Не съм сигурна. Да проверим 79-то. Да не подведа когото и да било. 79-то по електронен път. Четиридесет и осем души са в залата и само 45 гласуват по електронен път. Не знам. Да прекратим гласуването. Ми, проблемът не е мой. Приема се. Така, преамбюла. Първо, за, против, въздържали се, приема се. Второ, за, против, въздържали се, приема се. Трето, за, проверка на второ. Да прекратим гласуването. Отваря се. Uh, uh, След това 3. Четири. за. Против. <laughs> Въздържали се. 4. Абстеншнс адоптид. Файв. Фор. Against. За. Против. Въздържали се. 5. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 6. Искате проверка по 5? We close the vote. Adopted. Приема се. 6. За. Против. Въздържали се. Приема се. 7. За. Против. Въздържали се. Приема се. За. Против. Въздържали се. Приема се. 9. За. Против. Въздържали се. Приема се. Становището на комисията за жените. Едно за, против, въздържали се, приема се. Две. Не, не, не кое, това две за, против, въздържали се. Две. Моля ви да гласуваме. Добре, проверка. И клаус да vote. Адоптид. Приема се. Три. Първа част. Разделно гласуване. First part. First part. Втора част и втора част. И, две, и двете ли се гласуват? Втора част. Не, всъщност гласуваме само по втората част. Гласуваме само по втората част на трето. За, против, въздържали се. Ха, отхвърля се. Проверка. Защо проверка? Добре. Нека да направим проверка на втората част. Край на гласуването. Приема се. Четири. Първа част. Пада, втора част остава. Гласуваме по втората част. За, против, въздържали се, отхвърля се. Мислите, какво мислите? Добре, проверка, втора част, гласувайте. Не мога да помогна. We close the vote. Прекратете гласуването. Фам. Приема се. 5. Отпада. 8. За. Против. Въздържали се. Приема се. Председателката се смее. 9. За. Против.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 за, против, въздържали се, приема се. Е, за, против, не, против, въздържали се, приема се. Ф, за, какво искате да проверите? Кой иска проверка? Какво? Е ли? Добре, е латинско проверка. Е. Шестима не са гласували. Ако спят, ще прекратим гласуването. Приема се. F. За. Против. Въздържали се. Приема се. J. За. Против. Въздържали се. Приема се. K. За. Против. Въздържали се. Приема се. L. За. Против. Въздържали се. Приема се. М. Нищо. О за, против, въздържали се, приема се. П, за, против, въздържали се, отхвърля се, не приема се. Q, за, против, въздържали се, приема се. Сега стигаме до становището на Комисията по развитие. 9.1 за, против, въздържали се, приема се. 2. Не, проверка. Проверка по едно. Господин Преда. Отхвърля се. Благодаря, бяхте прав. 9-3. За, против. Отхвърля се. Проверка. 4. 4. За, против, въздържали се, приема се. 5. За, против, въздържали се. 5. За, против, въздържали се. Проверка. Проверка по 5. Проверка. Проверяваме. Край на гласуването. Приема се. 9-6. За. Против. Въздържали се. Приема се. 9-7. За. Против. Въздържали се. Приема се. 9-8. Първа част. Втора част. Само втората част. Втората част. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 9 Искате проверка по втората част. Втората част, проверка. Край на гласуването. Отхвърля се. 10 първа част. За, против, Отхвърля се. Ами не вдигате ръка. 90. първа част. Проверка. Край на гласуването. Приема се. Втора част. Пада. 11 за. Против. Въздържали се. 11. Проверка. Нека да направим проверка по 11. Не е същото мнозинство. Не е същото мнозинство. Не. Не е. Ние следим. Не е същото. Край на гласуването. Приема се. 9.12. Нищо. 9.13. Втора част. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Добре, проверка. No, no. I'm looking at you, Mr. Weigel. We close the vote. Край на гласуването. Приема се. 9.14. За. Против. Въздържали се. Приема се. 9.15. Първа част. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Okay, let's close. Добре, проверка. Yeah, I'm not. Не съм. Let's see now. Нека да видим. Adopted. Приема се. Втора част. Пада. Деве. За, против, въздържали се. Приема се. 21. За. Против. Въздържали се. Приема се. 23. За. Против. Въздържали се. Приема се. 25. За. Против. Въздържали се. Приема се. Проверка. 25. Добре, проверка. Край на гласуването. Отхвърля се. Видяхте ли? Не е едно и също мнозинството. Отхвърля се. 29. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 30. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 9.31. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Окей, Okay, I... 9.31. 9.31. Край на гласуването. Приема се. 32 за, против, Въздържали се. Приема се. 33. За. Против. Въздържали се. Приема се. И сега електронно гласуване по целия текст. We close the vote. Край на гласуването. Приема се. Благодаря ви. Обяснение на вота ще има ли? So, I would like to... Бих искала да ви благодаря за търпението, благодаря ви за сътрудничеството. Никак не беше лесно това гласуване. Благодаря ви. Well This was not an easy task Now, there is no break. Няма да има почивка. Only one... Всъщност една минута ще има за онези, които искат да напуснат, защото продължаваме с 12-та точка положението в Армения. Ovako, javi se ovome tipu, zove me neki tip sa radija. Okay, dear colleagues, uh, we'll have... Уважаеми колеги, продължаваме. Преминаваме с а, размяна на мнение за положението в Армения. Както знаете, случиха се важни събития в същото време, в което течеше работата по даване съгласие за новото споразумение, което трябва да се подпише с Европейския съюз. Днес по-рано гласувахме за него. Миналата седмица много ви моля да седнете. Миналата седмица, на 8 май, бе избран Никол Пашинян за премьер от е, Народното събрание. Имаше две седмици демонстрации много в Ереван. Бяха арестувани много демонстратори, парламентаристи също и на 23 април бившия премьер и пре, е, бивш президент Шаргасян подаде оставка. На 24 април председателят е на тази комисия и на интерпарламентарната делегация излязоха с едно изявление и след е, избора на, на 8 май председателя Макалистър покана премиера Пашинян на това заседание днес. Той обаче е, бе възпрепятстван по разбираеми причини и затова се радваме, че днес тук е господин Татул Маркарян, ръководител на мисията на Армения към Европейския съюз, който ще ни каже какво се случва в страната. И така, бих искала да дам думата на негово превъзходителство, господин Татул Маркарян, ръководител на мисията на Армения в Европейския съюз. Благодаря. Може да вземете думата. Е, благодаря, госпожо председател, уважаеми членове на Европейския парламент, е, дами и господа. днешната дискусия е за Армения и за случващото се там последните месеци. Поради тази причина ще кажа няколко думи. Преди това бих искал да изразя своята благодарност към членовете на вашата комисия за това, че одобриха сключването на цялостно и засилено споразумение за партньорство между Армения и Европейския съюз. Както знаете, парламентът на Арменската република вече единодушно подписа споразумението, т.е. ратифицира го и временното му изпълнение ще започне на 1 юни 2018 година. Както многократно сме казвали, Армения придава голяма значимост на задълбочаването на отношенията с Европейския съюз. В този смисъл, ранното ратифициране и прилагане на това споразумение за партньорство между Република Армения и Европейския съюз е задължително. Този документ почива върху общия ни ангажимент за демокрация, човешки права, върховенство на закона. Той създава солидна правна основа за засилване на политическия диалог, разширяване на браншовото сътрудничество, както и дава възможност за мобилност на нашите а, граждани, като започва диалога за либерализиране на визите. Съгласието на Европейския съюз ще бъде едно положително послание към държавите членки, които да ускорят процеса на ратифициране на споразумението. Това споразумение, както и документа за приоритетите, на Армения във външното и е, сътрудничество ще доведе до големи ползи за нашите граждани. Дами и господа, новото споразумение и двустранните ни отношения са изключително полезна тема за обсъждане. В този смисъл, обсъждането на последните политически събития в Армения е нещо важно също. Европейски съюз изгира изключително важно в демократичната консолидация на страната. Последното служащо се в страната показа, че арменския народ гледа на демокрацията сериозно и е ангажиран с тази демокрация. Няма да навлизам в подробностите на последните събития. Политическата криза вече е зад нас и затова е важно да отбележим, че през този период гражданите на Армения свободно употреб... приложиха правото си да демонстрират мирно. Протече смислен диалог, който направи така, че мирно да се предаде властта в дух на толерантност и солидарност по силата на Конституцията на Армения. Това показва политическата зрялост на нашата страна през последните години. Демокрацията в днешна Армения е необратим процес. Новото правителство ще направи всичко възможно, за да може тази демокрация да отговаря на най-добрите демократични практики в Европа. Новото правителство, което бе а, сформирано от господин Пашинян, включва експерти и представители на различни политически партии. Очакваме подкрепата на Европейския парламент, Европейския съюз в това амбициозно начинание, за да можем да отговорим на високите очаквания на нашите граждани. Искам да се възползвам от тази възможност, за да благодаря за постоянната подкрепа от страна на Европейския съюз. Искам да благодаря на лидерите на съюза, Европейския парламент, на вашата комисия за това, че останаха ангажирани към процесите и ни дадахте възможност да преодолеем тези сложни процеси. Благодаря ви за вниманието. Uh, Благодаря. Господин Токеш е тук пред вас. Той е докладчик по Армения и може би ще е добре да му кажем, той да каже нещо. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, госпожо председател, днес гласувахме с голямо мнозинство за това да дадем съгласие на новото споразумение за задълбочени отношения с Армения. За мен беше голямо удоволствие като докладчик за Армения да отговарям за подготовка на позицията на парламента за даването на съгласие, както и съпътстващата резолюция. Ще се възползвам от тази възможност да благодаря на колегите за отличното сътрудничество по време на процедурата, която тече в комисията ни, както и за подкрепата на секретарията и служителите на моята група – Джулиана и Робърт. Сега за положението в Армения. Драматичните събития се случиха точно когато ние работехме по СЕПА, ние ги проучихме и продължаваме да ги проучваме. Похвалихме гражданите в доклада за това, как премина предаването на властта. Това бе едно мирно предаване на властта и то доведе до промяна в управлението, което отговаряше на Конституцията на Армения. Приветстваме това, че правоохранителните органи не приложиха насилие по време на демонстрациите. Както спомена председателката, сме обезпокоени от броя на задържанията и арестите на мирни демонстратори или мирно протестиращи включително и на депутати. Доколкото разбирам днес, 41 човека са били обект на повдигане на наказателни обвинения. Според мен трябва да се промени член 225 от наказателния кодекс, който е свързан с организирането на масови безредици. Делегацията на Европейския съюз говори по този въпрос с местните власти. Но се обръщам и към а, посланник Маркарян, ако може той да ни даде повече информация за тези случаи. Добре е също да предаде нашето безпокойство в Яреван. И накрая ще приключа, като отново поздравя Никол Пашинян за избора като нов премьер на Армения. Искам да призова неговото правителство бързо да отговори на очакванията на арменските граждани. Особено, що се отнася до върховенството на закона и борбата с корупцията. Както казахме в своя доклад, тази комисия, целият Европейски парламент очаква засилено сътрудничество с Армения, нейните лидери и гражданското общество. Благодаря ви за вниманието. Благодаря, господин Токеш. Тъй като нямаме време, тук са се записали петима депутати, които искат да участват. Ако някой друг иска да се изкаже, да ни каже сега. Петима ще се изкажат по две минути на човек. Госпожа Муди. And... Да, благодаря ви. Много благодаря, господин посланник, за това, че приехте нашата покана тук. Е, бих желала също да добавя нещо и към колегата, който се изказа. Именно ние също много сме удовлетворени от приемането на доклада по всеобхватното и засилено сътрудничество с Армения. И ние вярваме в демократическия дух на гражданите в Армения. Изборите, разбира се, е, ще имат своите последствия. Надявам се те да бъдат положителни. Поздравяваме новия министр-председател. Е, бяха направени редица предложения. Също така има предложения за промяна на избирателния е, закон и така нататък. Надяваме се всички тези промени да бъдат положителни и ние ги приветстваме. Благодаря. Не чуваме председателката. Uh, Госпожо председател, аз също желая да поздравя господин Токиш и неговия доклад. Ние също сме съгласни с подписването на всеобхватното и засилено партньорство, споразумение за партньорство. Също така приветстваме и негово правосходителство посланника. Ако правилно разбираме, Армения правилно всъщност Армения през, избра пътя към евроазиатско сътрудничество, но ние се надяваме, че все пак контактите с Европейския съюз ще се запазят и ще продължат преговорите, разбира се, за това сътрудничество в рамките на споразумението. И също много ни удовлетвори факта, че Арменския парламент с такова голямо един, с единодушие всъщност съвсем наскоро ратифицира споразумението. да, ние също виждаме а, демократическата зрялост а, на арменските граждани и тяхната воля за спазване върховенството на закона. Ние ще продължим диалога за визови облечения и ние приветстваме всички възм... засилени възможности между гражданите в Армения и Европейския съюз. По този начин ние само ще се обогатим едни други. Господин Танг? Да, благодаря, госпожо председател. Моля ви да сложите слушалките си, ще се изказвам народния си език. Děkuji. Já bych chtěl poděkovat panu Tekešovi, že... Да, благодаря ви. Благодаря на господин Такеш, нашия докладчик, който успя съвсем набързо да актуализира своя доклад и да включи, да отрази най- новите събития, на които сме свидетели. Събитията в Ереван и в други арменски градове. Лиду. Армени се не нехали стръгнат, а то, co... Ние сме свидетели на мъдростта на арменските граждани. Арменците не си позволиха да бъдат обзети от емоции и предаването на властта протече по демократичен начин. С това арменските граждани доказаха, че те са подготвени да се справят с ужасния конфликт между Армения и Азербайджан и този конфликт да приключи в един момент. Така че вратите сега са отворени. Конфликта с, Нагорни Харбах, тази област заслужава своята независимост тази територия следва да бъде призната от Европейския съюз, както и от други политици в Европа. Благодаря, господин Тенък. А сега госпожа Халтала има думата. Благодаря, госпожо председател. Добре дошли, е, господин посланник. За нас беше наистина чест да наблюдаваме е, мирното предаване на властта в Ереван. Ние сме привилегировани, защото арменският парламент единодушно ратифицира споразумението, малко преди да се случат тези драматични събития. А, сега очакваме пътната карта за реформи, а, която се очаква и от гражданите. И аз се надявам, че нашето споразумение за всеохватно и засилено партньорство наистина ще допренесе за този процес на реформи Разбира се, ние се надявам да предоставим а, помощ под различни форми, а, подпомагане на бюджета, публичната администрация, за да може наистина реформите да се осъществят най-скоро време. А, надяваме се да се следва един градивен подход между опозицията и новото правителство защото до момента наблюдаваме доста силна поляризация в, между различните политически групи. Видяхме какво стана в Грузия и това никак не беше полезно за европейското приобщаване на Грузия към, към Европейския съюз. Аз участвах в а, а, делегацията, наблюдаваща изборите миналата година. И когато а, и да се е, вземе решение за организиране на избори, то всъщност ние винаги незабавно можем да се подготвим и всъщност да започнат нашите наблюдения още отдалече, а, е, за да не се стигне до това, което видяхме и миналата година. Така че а, е, да не се стига до злоупотреба с административни ресурси, а, е, унижаване на господавателя и така нататък. Господин Арт има думата сега. Благодаря, госпожо председател. Да, аз също участвах в тази делегация за наблюдаване на изборите. И също смятам, че политическите промени в Армения са много важна стъпка напред. Но не смятаме, че тези избори могат да решат всички политически проблеми, но все пак бяха проведени изборите. Ние наблюдавахме някои тревожни факти, които обаче всъщност не излизаха на повърхността, а просто те са вътрешни за арменското общество, един вид патологи на това политическо общество. Защо? Защото всъщност младежите напускат страната. Те не виждат своето бъдеще в родината си и населението е разделено между различните олигарски групи. Сега няма изобщо да се спирам на темата за корупцията. Но при всички случаи желая много късмет на ерменския народ и се надявам те да се справят с проблемите си. Аз участвах в делегацията за наблюдение на изборите и всъщност изказахме поздравления поне за положителните промени. Няма да има реални реформи, ако не се промени структурата на олигархията. Освен това, искам още нещо да добавя. Аз разбира се, че също желая економическото сближаване на Армения с Европейския съюз, обаче трябва да бъдем реалисти, трябва да видим какви са стратегическите проблеми в страната и какви са последствията, например, зависимостта от Русия за безопасността на Армения и така нататък и тяхната ориентация към Русия. Сега аз не го критизирам това, всъщност Географското положение на Армения, е, разбира се, никак не е леко. Тя се намира между две големи сили, между Русия и между Турция, така че това също така подхранва и конфликта с Нагорни Карабах. Но това е проблем, разбира се, на страната. А сега господин Доминиц. Благодаря, госпожо председател. Добре дошли, господин посланник. Благодаря за вашето изказване. Благодаря на колегата Токеш, който е докладчик за Армения. Събитията от последните седмици показаха зрелостта на арменската демокрация. Това е първа стъпка. Предстоят още такива, за да се справи страната с предизвикателствата от краткосрочно и средносрочно естество. Чухме предложенията на новоизбрания премиер, промяна на избирателния закон и други, защото има много нерешени промени от, а, проблеми от последните години. Много сериозна тема това е борбата с корупцията, а също така и а, разбиване на олигархията, която всъщност възпираше економическото развитие на Армения до момента. Армения е, е един от нашите съседи, част от нашето южно съседство. Така че за нас е, е много важно е, всичко да приключи добре, е, да се е, направят економически реформи, за да се изгради бъдещето на страната. Още веднъж бих искал да припомня, че ние сме готови да подпомагаме приятелите в Армения. също така е, бих желал да упомена и миротворителния процес а, а, с а, Азербайджан. Бяха положени много усилия през последните години в тази посока. И Както върховният представител на Европейския съюз, ние също смятаме, че е, можем да подкрепим нашите приятели с различни инструменти, да ги подпомагаме и бихме желали да наистина страната да реализира своите реформи. Сега имаме още трима записали се и затваряме списъка. Благодаря, госпожо председател. Добре дошъл, господин посланник. Сега искам да се изкажа, разбира се, от гледна точка на сътрудничеството на Европейския парламент с нашите партньорски страни от източното съседство. В момента виждаме промени в Армения и това е добър сигнал за целия регион. И това е знак за демократическо развитие, не само в Армения, но в всички страни от източното съседство. И ние следим внимателно събитията в Ереван и в другите арменски градове. Но за мен това, което е, е най-важно, че гражданите поеха своята отговорност. И второ, министър-председателят в правилния момент за правилното решение, а именно да подаде отставка. И виждаме, че всъщност а, а, има промени в Армения, има развитие в точно в този момент, което беше наистина а, добро послание към а, Западна Европа. Сега, разбира се, в парламента ситуацията в Армения е така е на изпитание и се надяваме всъщност всички да си дадат сметка е, къде са грешките на бившите управляващи и съответно да се получат от тях. Когато има такава ситуация в парламента, никога не е лесно, разбира се, ако правителството не разполага с мнозинство в парламента. Надявам се да се постигнат градивни намерят градивни решения но според нас наистина това е правилният момент за реформи, което е добре за Армения, за Европейския съюз и за всички нас. Благодаря ви, господин Островичес. Благодаря, госпожо председател. Аз също приветствам а, последните събития в Армения. Това е правилният начин и правилната посока на развитие. Особено, що се отнася наистина до а, мирния преход и предаването на властта по мирен начин. И демонстранти, демонстрантите по улиците, гражданите знаят най-добре от какво се нуждае страната, от какви промени. И това е добър урок за политиците, опитващи се да манипулират конституционални промени от референдума през 2015 година видяхме. И чухме много десни политици, крайно десни политици, които се опитаха да се задържат на власт, да манипулират волята на гражданите. изпълнявайки своите лични интереси. Така че това е много добро начало за нова политика в Армения. Армения се нуждае от социално и политическо развитие, социално-економическо развитие, което следва да е, поеме по нов път. И е, много ме удовлетворява приключването на преговорите по, по, по СЕПА, по съобхватното и засилено споразумение, което ние подкрепихме в нашата комисия. Аз продължавам да бъда скептик относно, относно Евроазийския, Азиатския съюз и взаимоотношенията с Европейския съюз. И в нашия документ всъщност ние казваме, че няма възможност да бъдат премахнати тарифите, защото, разбира се, ще ще се създадат бариери по този начин за предприемачите в Армения. Т.е. тези тарифи ще останат. Защото ние желаем Армения да окаже така, да бъде по-самостоятелна спрямо големия съсед от, на север. И аз наистина призовавам към всички в Европейския съюз да съберем голяма делегация точно в момента и да покажем нашата подкрепа за народа в Армения и за новите промени. Благодаря ви, господин. Лоб Берен има думата, който е директор на източното партньорство. Люкдовин. Госпожо председател, уважаеми членове на Европейския парламент, господин Маркариан. Искам да ви благодаря, че ни предоставяте думата на Европейската служба за външни действия. На най-високо ниво в Европейския съюз ние подкрепяме новообразувалото се арменско правителство и приветстваме мирното предаване на властта. Подчертаваме това, защото особено в тази страна това не винаги се е случвало по този начин. И към този момент всички партии показаха зрялост и отговорност. И ние очакваме бъдещото сътрудничество с новото правителство, за да укрепим взаимоотношенията между Европейския съюз и Армения. И в частност, разбира се, за да се приведе в действие новото съхватно и засилено а, споразумение, което беше анонимно ратифицирано и подкрепено от Арменския парламент. И разбира се, също така, също въжи и за почти единодушната подкрепа в тази комисия. И с това партньорство ние се надяваме да консолидираме демокрацията в Армения, да укрепим върховството на закона, да защитаваме основните права, правата на човека и разбира се също така да се подпомогне социално осигурителната система в Армения. Един всеобхватен диалог между всички политически партии е основна предпоставка за успеха на страната. Надяваме се, разбира се, нашето партньорство, това споразумение да бъде подписано и в, е, при следващия месец и съответно първия съвет на партньорството да се събере на 1 юни. съвместно с комисията и с арменското правителство вече започнахме да обсъждаме пътна карта за прилагането на споразумението, защото е важно да се, бъде, да се постигнат конкретни резултати, които да бъдат от полза и осезаеми за арменските граждани. Е основна тема, която констатирахме миналия декември, това беше домашното насилие. Надяваме се да бъдат предприяти мерки и срещу това. А, също така, което казаха и а, преждеговорищите, е а, предприемането на мерки срещу олигархията и по този начин да се насърчат инвестициите за стимулиране на економически растеж. И ние се надяваме Армения да се ангажира с източното партньорство и по този начин да се гарантира просперитет не само в Армения, но и в целия регион. И ние, разбира се, ще приветстваме а, господин Пашинян в Европейския съюз. Благодаря ви. Сега ще направя заключения. Имате възможност за заключителни думи, ако желаете, господин посланник. Да, благодаря ви. Да, искам да благодаря на всички изказали се тук за вашата загриженост, вашата готовност да ни подпомагате и за напред. В най-скоро време, разбира се, аз непосредствено ще предам всички тези послания на арменското правителство. Също се отнася до зададените въпроси относно разследванията, както и избирателния закон. Мога да ви кажа, че вече започнаха не само официално в парламента, но напълно ще ви информирам, когато имаме информация относно по-нататъчно развитие. А благодаря ви. Наистина, желая ви много успех. С което приключваме нашата работа по тази точка. Още веднъж много успех ви желаем. Сега, незабавно преминаваме към съвместния дебат по точки 13 и 14 споразумение за партньорство и сътрудничество между ЕС и Ирак. Бих желала да ви припомня, че трябва да приключим в 12. Преводът е осигурен точно до 12 часа, тъй като преводачите работят от 8 часа вече. Имахме заседание на бюрото на АФЕТ, така че, моля ви, експедитивно да работим и да спазваме времето за изказване. Това е съвместно второ изследване относно приближаващата резолюция за споразумението за партньорство и сътрудничество между ЕС и Ирак. 138 изменения сме получили. Госпожа Сейфи също така а, работи по а, компромисни предложенията за компромисни изменения. Тя е тук, така че ще дам думата на докладчика. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, след парламентарните избори е, миналата събота в Ирак, днешната размяна на мнение ни дава възможност да препотвърдим поетия ангажимент към е, иракския народ, към иракските граждани е, с оглед на максимално бързото сформиране на изпълнителна власт и подновяване на сътрудничеството за възстановяване, стабилизация и помирение в страната. Както казахте, 138 са измененията, внесени по проекто доклада и аз благодаря на всички докладчици в Сянка и на колегите за направения принос по-настоящем работя по, по редакцията, по евентуални компромисни изменения и допълнения. Струва ми се, че редица изменения могат да допълнят успешно първоначалната редакция на текста. Редица от измененията подчертават особено необходимостта да не останат безнаказани е, престъпленията на Даеш, а и да се работи за помирение и плурализъм в иракското общество при запазване на неговото многообразие. Както други изменения подчертават от друга страна, трябва да се води борба с корупцията, да се работи за едно по-приобщаващо, по-демократично общество в една стабилна единна държава. Това следва да бъдат нашите приоритети. Целта ми е да отразя огромното мнозинство от внесените изменения в проекто компромиса и в крайна на краища да се получи един текст, даващ обща представа за положението в Ирак, с <clears throat> едни амбициозни насоки на бъдещото ни сътрудничество. С интерес ще изслушам, разбира се, и изказванията на колегите тук. Благодаря. Uh, не виждам. Някой желая ли да вземе думата? А, никой не се е записал, господин Харт. Бях искал да благодаря на нашата докладчица за извършената работа. Наистина огромна работа извърши тя, както и на колегите, които се включиха в, в тази работа, включително и аз. Както е Обичайно в такива случаи, ако вземем резултатите е, или по-скоро последиците от политически неграмотната намеса на американците е причинила сериозни бедствия, то наистина остава е, европейците да е, преодолеят е, тези отрицателни последици. В Ирак е на лице огромен вакуум, който следва да бъде преодолян от самото иракско общество. Имам един е, религиозен лидер, е, който гледа приобщаващо на бъдещето на Ирак, но, но всичко това може да бъде е, разрешено от самите иракчани по един антисектантски начин. И в проекто споразумението с Европейския съюз наистина се води тази, тази линия. Е, насърчават се широките социално приобщаващи идеи. Е, говори се за демобилизация на различните опълчения, на, на различните полувоенни формирования, които трябва да бъдат реинтегрирани в обществото. Е, също така е на лице въпроса за отношенията с Кюрдистан. Първоначално бе на лице риск от подронване на стабилността в страната, но, но сякаш тази опасност сега е по-скоро преодоляна и все пак трябва да се полагат усилия за преодоляване на сектанството, на е, идеологическия екстремизъм, е, който определено представя сериозен риск от Ирак за целия регион. Благодаря. Благодаря. Някой друг желая ли да се включи? If not, Uh, Добре, в такъв случай в комисия ще гласуваме на 20 юни, а в пърната зала, евентуално през месец юли или, ако не, не, не се получи, септември месец. Така значи, че, благодаря ви, госпожо докладчик, за упоритата работа. Благодаря съответно на докладчите в Сянка. С интерес ще очакваме окончателния компромисен текст на доклада. Колеги, благодаря ви още веднъж за съдействието, което ми оказахте през тази нелека сутрин. В 14.30 ще продължим по-нататък по нашия дневен ред. Благодаря ви, приятен обяд.